Могерини. С това приключваме дебатът по тази точка. Две съобщения. Нямаше възражение по препоръката за комисия, на комисията Юрий, съобщена вчера при откриването на а, заседанието. А, става дума за приложението на правил 106 алинея 6. 105 алинея 6. И а, така, тези препоръки а, се